вече. Те нямат а, висока стойност и биват а, консервирани. А, сега по отношение на червения тон, над, а, извинете, под 2% всъщност е производството му, но той е, е чисто економически най-изгоден, говори за 65 000 тона годишно. Атлантическият червен тон сега се надзирава от ИКАТ ОДУ по настоящем е 12 900 за източните запаси. Има много ясен контрол, който тече по настоящем. А, така че всичко се наблюдава внимателно. Сега южния червен тон. 9000 тона е ОДУ. А пък Тихоокеанския все още към него не се прилагат а, никакви квоти. Около 20 000 тона годишно е добива. Това, което ни притеснява всъщност е използването и добива на източно-атлантически червен тон. По-настоящем нещата изглеждат по-добре, отколкото при предходното оценка, проведена от ICAT през 2010 година. Споменах ОДО под 12 000 тона е улов в момента, което е под най-низките стойности изобщо регистрирани. Репродуктивната биомаса е 1000, извинете, 180 хиляди тона. Това се основава на данни до 2009. Това са 57% от исторически регистрираните стойности за репродуктивна биомаса. Последните години поне се отвоили руи тази цифра, като я сравняваме с съответната референтна година. При предишната ни оценка с реални данни от 2006 година тя беше 78 000 тона. Настоящия улов е много нисък. ICAT направи една оценка и казва, казва, че запасите се увеличават, няма заплаха от пълен недостиг. При настоящия ОДО и настоящата система мислим, че репродуктивната биомаса ще се повиши до 2022 година до едни нива, които ще ни дадат възможност за устойчив добив до 50 000 тона годишно от 2023 нататък. Така. Пазара много, всъщност най-големият дял е на рибата тон, която се продава консервирана. Става дума а, за жълтоперия тон най-вече. След това имаме а, рибатон, което се предлага на, под формата на пържова. След това пазара на сашими суши и така нататък. Виждате тук рибите, които отиват на този пазар. Отгоре е червения северен тон, който е най-скъпия. След това южния червен тон. Жълтата линия е големоокия, а пък другата е ивичестия. Пазара, най-големия пазар на тон е в Япония. Над 90% от производството или от отглеждания червен тон отива там. Средните цени около 20 евро на килограм. В Европейския съюз пазарът за скъпия тон, който е и висококачествен, е много малък. Някои факти за сектора. Секторът използва всъщност уловът, който е много нискостойностен, около 6 евро за килограм. 37% от ОДО на източния запас е това. 30 милиона евро е стойността. С това успяваме да осъществим 40% увеличение на съответните риби, след това от 6 до 20 евро се преминава. Защо? Защо? защото нивото на сашими, т.е. високото ниво на рибата, не е достатъчно голямо а, и висококачествената риба, всъщност по-малко количество. Увеличаваме от 5 до 8% а, мазнините на рибата в самото начало, а след това до 30% при крайния продукт. Последните 4 години всъщност намалихме обемите и се преструктурирахме, защото имаше намаляване на ОДУ. Правителствата също така намалиха използването на мрежите ГРГР а, и за това се случи всичко а, това от 24 000 тона, 2006 на 9,5 000 тона от 12 000 души, те станаха 15 000, говоря за заетостта в сектора, независимо от тези а, проблеми, нямаше голяма криза, защото японския сектор всъщност се възползва от липсата на регулаторни мерки в Южния а, Тих океан и всъщност успя да се възползва от липсата на нормативи. Маржовете за печалба много намаляха, економите от мащаба също. Ние сме изправени пред въпрос оцеляване. Как стигаме до намаляването на ОДУ? Всъщност, защото имаше голяма и скъпа медийна кампания, която беше мотивирана has this been... Та, трябва да ви кажа, че имаме известни въпроси и съмнения дали беше прозрачна тази е, кампания, която беше организирана. Е, имаше едно предложение от 2010 на ЦИТЕС. Според нас тя не е безпристрастна. Защо? Миналата година парламентът получи този документ, вие гласувахте дори за него и то за. Основаваше се този документ на едни теоретични данни, които твърдяха едно намаляване от 20%. Сега обаче се казва, че се намираме на 57% от историческите максимални стойности критериите на ЦИТЕС и тяхното предложение щяха да се провалят драматично, ако всъщност знаехме реалните данни миналата година, а не както се случи, да ги научим в последния момент. Тази селективна и никак не безпристрастна кампания не поиска включването на други два вида червен тон, макар че те са в едно положение, което е изключително лошо. Трябва да ви припомня, че през 93 година имаше едно друго предложение, подадено от Швеция, в което се споменават три е, вида червен тон. Защо обаче се включиха само тези? Можем само да гадаем, както и вие. След е, тези резултати от оценката, как ще реагира медийната кампания? Като се скрият данните, като се каже, че няма данни и данните започнат да бъдат успорвани по отношение на методологията на тяхното събиране и обработка. На 11 ноември миналата година, преди заседанието на ИКАТ, годишното състояние на ЕКАТ. Имайки предвид информацията за оценката на запасите, е, която бе одобрена през октомври, неправителствените организации ви показаха тази графика – запасите бяха паднали на 78 000 тона и положението беше критично. Това, което не ви казаха всъщност е какви са реалните факти. А те са, че с наскоращата оценка до 180 000 тона се, беше качил, се бяха качили запасите и нямаше никаква опасност от изчезване на видове. Таблицата, която виждате долу, е, има информация, която ви е подадена от НПО, т.е. информация, която е подадена от НПО на ИКАТ те се опитават да анализират данните за внос на пресен тон в Япония, показват как спада общата квота. И тук виждате и Гърция. Аз познавам Гърция много добре. Аз представлявам единствената ферма за отглеждане на тон. Аз управлявам. Тук пише, че сме изнесли 2008-2009 4000 тона, 67 образци, част от тях дребни, под съответния размер. Това е информацията, която се подава на ИКАТ. Всички тези цифри за рибата, които пише за внос в Япония, са изброени тук. Колко сме изнесли всъщност във втората половина на 2008? Нула. Те обаче ви представят, представят тази информация на ИКАТ и през първи период на 2009, като пример за качеството на тяхната работа, трябва да кажа, че те са казали, че many... че сме изнесли една риба от 95 кг, а ние сме изнесли 10. 66 пише тук, а ние нищо не сме продали за следващата година. След това пише една а, риба пак, а пък това е само 10% от нашия износ. Ето ви и пример за това как не се актуализира информацията. Това е сайта, официалния сайт на Европейския съюз. Тук пише обща информация за червения тон. Виждате, в червено съм подчертал какво пише на веб-сайта, който Европейския съюз разпространява информация, така че гражданите да знаят какво се случва. И тук се казва, че червения тон е паднал като запас с 80% от 70-та година нататък, а всъщност броя на тези риби е спаднал с 43%. Така че има голяма разлика между данните, които са представени тук и реалните данни. Тук виждате спада на производството на отглеждан червен тон в Европа Червено виждате Япония поради липсата на регламентация и поради огромното внимание, което се обръща на Средиземноморието, в Япония продължава да се увеличава производството. Ето ви еволюцията на производството на отделните страни в Средиземноморския басейн. Имате отделните държави изброени. И в заключение, Както се вижда в проучването на ИКАТ, в целия сектор на отглеждането на червения тон. Производството се увеличава, няма никаква заплаха за изчезването до 2022 година ще можем да стигнем до едно ниво на максимален устойчив добив до 50 000 тона годишно, което ще бъде продължено от 2023 година нататък. Много бихме искали да получим подкрепата на Комисията по рибно стопанство на Европейския парламент, за да не се налагат допълнителни рестрикции на улова и отглеждането на източен червен тон. Търговските интереси на целия сектор за отглеждане на тон са защитени срещу нелоялна конкуренция и КАТ трябва да получи подкрепа, за да продължи да подобрява данните си и познанията си за свободния живеещия в моретата рибен запас. И смятам също така, че трябва да продължим да контролираме и а, раз, отглеждането на тези риби, за да не стигнем до там, че след 2-3 години да разчитаме само на свободно живеещия тон. Ето ви няколко снимки. Тук виждате цял пасаж рибитон, след това виждате мрежите гир-гър-гър как хващат съответните екземпляри. След това има една клетка, която идва да събере от мрежите гъргър рибите тон и още една е, снимка. Ето ферма за отглеждане. Така изглеждат те. По-големи са обикновено клетките в сравнение с а, други видове. Ето как се хранят. И как ги събираме, за да бъдат уловени. В водата има водолази, които извършват самото умъртвяване след това се изваждат рибите, след това ги качваме на японски кораби, които ги замразяват на минус 60 градуса и ги изпращат на японския пазар. Искам да кажа тук следното. Голямата част от производството на червен тунец се продава в замразено състояние на минус 60 градуса. Това е едно свръхзамразяване, което запазва продукта по един начин, който той може да се използва за сушими суши е, в е, период от 3 е, години. Ако се замръзят при друга температура, ще потъмнеят рибите и ще загубят своите качества. Трябва да кажа, че толкова голям контрол се извършва върху нас. Всякакви видове наблюдения, документи, филми се снимат. Всичко, което може да си представите, се случва при нас. Цените са толкова високи, че японските търговци, които търгуват с рибата, както казах, при минус 60 градуса, търгуват с тази риба 3 години и няма никакъв контрол върху тях. Тоест никакъв контрол върху техните складове, няма наблюдатели, няма никакъв контрол дори върху документацията. Това сме го посочили на ИКАТ но те не могат да налагат на складовете никакви контролни мерки. Благодаря. Господин Цумас за тази толкова интересна презентация. Сега преминаваме към следващия оратор Дон Хуан Серано Фернандес. Той е председател на групата Балфего. Давам ви думата за 10 минути. Заповядайте.

Ya está, ya está, ya está. Ya está. Señora presidenta, señoras y señores diputados. Госпожо председател, уважаеми членове на комисията, искам да ви благодаря за тази възможност, е, която ни дадохте да дадем нашата гледна точка, която заедно с е, останалите аргументи може да доведе до е, подобряване в сферата на устойчивостта на риболова като цяло и най-вече, когато става въпрос за червения тон. Групата Балфего се притежава и се управлява от пето поколение рибари, които започнаха своята работа едва на 15 годишна възраст в селото на Алметла де Марин Тарагона. Благодарение на тяхното начинание, тяхната отдаденост и търговска визия, без помощ от външни инвеститори, групата се разрасна от 2004 година насам, като специализира в, в морски ферми, в лодки за лов на риба и се превърна в търговска компания. В същото време групата се управлява и управлява още две испански лодки. Тези рибари са първите хора в Средиземно море, които прехвърлят жива риба тон, първите, които е, комерциализираха е, улова на риба от първия улов до е, окончателния потребител Те бяха първите, които предложиха мерки за управлението и контрола, за да се елиминира нелоялната конкуренция. Бяха първите, които електронно проследяваха всяка отделна риба тон на всеки етап от улова до масата в ресторанта. Бяха първите, които управляваха електронно така наречения документ за лов на червена риба тон. Вероятно те бяха единствените рибари, които инвестираха средства и човешки и материални ресурси в проучванията по въпроса на червения тон. Като резултат от всичко това, в рамките на 5 години ние се разраснахме и вече даваме работа на някъде около 200 души. Диверсифицирахме нашата търговска дейност, навлязохме на различни географски пазари, ние сме компанията с най-малка зависимост на японския пазар. Пазарното ни разпределение е следното 44% в Япония, 22% в САЩ и 34% на европейския пазар. Днес а, ние представляваме 18% от обема на испанската квота, 16% от обема на живата риба, 50% от стоеността на производството на риба том в Испания. Нашето присъствие в Аметила Делмар е от изключително значение за економиката на този град. Нашия оборот представлява 20% от улова на риба в Каталония до първата продажба. Всъщност това се равнява на цялото производство на Орис в делтата на Ебро. Ние знаем, че човек винаги търси по-добър живот и променя света, в който живее. Поради това ние продължаваме да защитаваме идеята, че трябва да се допринася по един отговорен начин, за да може да се защитят и уважават местообитанията и за да не се обърнат те срещу нас. Регламент 2371 от 2002 година на съвета от 20 декември 2002 година в член 2 казва, че целта на общата политика в областта на рибарството е да създаде възможност за устойчиво използване на живите водни ресурси и на аквакултурите в контекста на устойчивото развитие, като се отчитат екологичните, економическите и социалните аспекти по един балансиран начин. Няма да е възможно да се следват силни принципи като тези, ако не се използват а, различни идеи, сред които са тези на нашата група. Имаме мото, което гласи ефикасност, прозрачност, ангажираност и отговорност. Трябва да се опитаме да постигнем възможливи от а, това, с което разполагаме а, и а, да се опитваме да избягваме загубата на конкурентоспособност. По отношение на нашите четири принципа, прозрачност, прозрачност, защото трябва обществото да получи всичката необходима информация, която иска производителя относно нашата дейност обещания. Обещаваме на нашите потребители, на обществото, да отговорим на техните очаквания по отношение на устойчивостта, отговорност, защото ние трябва не само да спазваме правилата, разпоредбите и задълженията, но да вършим и други неща. Ние трябва да действаме по начин, по който да се насърчава устойчивостта. Риболова за разлика от други економически сектори, е, се ползва от свободен достъп до ресурсите, които използва без е, да трябва да допринася за обществените разходи, свързани с контрола и сигурността на морето. По този начин дейността е, е силно субсидирана. Регламент 2371 в член 3е определя устойчивото експлуатиране на на запасите по такъв начин, че бъдещото използване на запаса да не бъде засегнато и да няма негативно въздействие върху морските екосистеми. Нашите група разбира, че определенето на устойчив риболов и устойчиво експлуатиране трябва да включи и нещо повече. А именно, че риболовната дейност и комерциализацията на продукцията, реализацията на онова, което дава възможност да се регенерират ресурсите, са основни елементи и са изключително важни за бъдещите е, поколения, като е, би трябвало да има запазване на възможността за риболов и за бъдещето, наред с економическата печалба, за да може да се генерира добавена стойност за обществото, качествена заетост, социално сближаване и равенство на възможностите. Нашата мисия е да улавяме, да отглеждаме, да проучваме и да пускаме на пазара червена риба тон в рамките на един устойчив бизнес, който продължава да отговаря на очакванията на клиентите и гарантира продължаването на съществуването на вида за бъдещите поколения. В момента ние можем да се похвалим с това, че нямаме изхвърляния, нямаме случайен прилов, не вредим на морските екосистеми, улавяме най-вече възрастни индивиди, използваме метод, който позволява репродукцията в годината на улов. Използваме метод, който създава и най-голяма стойност на литър консумирано гориво. По отношение на економическата стойност, нашия сектор на аквакултурата ни дава възможност да контролираме търсенето и предлагането, като разрешаваме основния проблем в сектора. Тази дейност води до постигането на допълнителна полза по отношение на риболовните продукти. Госпожи и господа, нашата дейност не разрушава ресурсите. Това се прави от безотговорни оператори, които би трябвало да бъдат санкционирани и в някои случаи да получат забрана за улов. Устойчивостта на риболова и на ресурсите се засяга и от небрежното отношение на политици, управляващи органи и групи, които оказват натиск. През последните три години инвестирахме повече от 2 милиона евро в проучвателна дейност и благодарение на това се научихме да бъдем по-ефективни. Благодарение на познанията, които получихме за вида, можем сега да приложим на практика едно по-добро управление на системите в сектора на риболов. Финансирахме, съфинансирахме или сътрудничихме в повече от 10 научни проекта с различни университети и различни научни органи. Само чрез по-добро научно разбиране за морските видове ще е възможно да се подобри ефективността на управлението им и да се постигне устойчивост. В същото време много важен е фактора на създаването на по-голямо разбиране сред рибарите относно необходимостта да се управляват ресурсите с оглед на дългосрочното планиране. Без съмнение проблема, е, който ни доведе до един план за възстановяване, започна през 2007 година е, и е, сега вече виждаме плодовете на нашата дейност. Без съмнение причините за свръхексплуатацията са твърде засилената дейност и незаконен, нерегламентиран и нерегулиран риболов, но няма причина да се стигматизира целият сектор. Справо може да се каже, че трябва да се наказват само тези, които са доказано виновни. Не може да се наказва един цял сектор заради е, подозрения спрямо една конкретна група. Затова ние подкрепяме и предлагаме политиките срещу свръхексплуатацията. Сред тях трябва да има следните елементи. Намаляване на дейността, е, адаптиране на размера на флотата, контролни мерки в цялата верига, риболова, трансформирането, пускането на пазара, трябва да стават според регламент 1224 от 2009 година, член 58. Трябва да има санкции и трябва да има едно отговорно а, отношение във връзка с а, риболовния сертификат. Мерките, които се приемат за да се регулира дейността, риболовната дейност и ограничаването на улова, според нас а, правилни, но трябва да има критерии, за да не се приемат мерките по един произволен начин и за да не бъдат те тълкувани. Заради това ние смятаме, че основният критерий трябва да насърчава продължаването на дейността на тези лодки, които извършват своята дейност според критериите в определението на устойчив риболов, за който говорихме по-рано. Става въпрос за член 2 от регламента за опазването и устойчивото използване на ресурсите. Ние трябва да се опитаме да спрем незаконния риболов, трябва да обучим хората, да ги накараме да осъзнаят какво означава отговорността от улова до масата, защото е, незаконната консумация нарушава ресурсите, за да има е, устойчив е, улов, би трябвало да има съобразяване с всички брънки на веригата на контрола по отношение на незаконния рилов, всички усилия, които се правят по отношение на инспекцията и контрола на лодките и пристанищата във връзка с разтоварването преди първата продажба, ще се окажат безсмислени, ако след това не се приложи същото ниво на инспекция когато става въпрос за място на продажба на различните пазари, както в момента се случва. Сертифицирането свързано с сертифи... Е, сертификация на продукта за това, че той идва от е, един устойчив е, източник на риболов, може да се превърне в стимул, който да ни доведе до желаната цел и това може да бъде голяма стъпка в областта на самоконтрола. Не забравяйте, че стойността на незаконния риболов според комисар Даманаки възлиза на някъде около 10 милиарда евро. Накрая бихме искали да ви е, приканим да създадете правила, които да са ориентирани спрямо развитието на компаниите, правила, които да насърчават конкурентоспособността, които насърчават подобряването на управлението и структурите за разпределение, независимо от размера на компанията. Не можем да защитаваме риболната индустрия просто защото е, тя се основава на, на традиции. Е, не можем да е, кажем, че една малка лодка е отговорна в своя улов, а пък една голяма е, лодка не е. Затова ние предлагаме да има мораториум или тотална забрана за евро в сектор всъщност не може да има забрана за риболов в сектор, който проявява отговорност, конкурентоспособен е, води до печалби. Ние смятаме, че трябва да има равенство, справедливо за всички, които работят в риболовната индустрия, е, ние смятаме, че трябва да има една обективна оценка за всички. Смятаме, че трябва да има отговорност, е, е, печалби, иновации, традиции. Ние избираме отговорността, възможността за печалба, качеството на заедостта и иновациите. Се надяваме, че тези цели, които са написани в книгата, ще бъдат и в основа на правилата. Благодаря. Сега ще дам думата на Ана Гордова. Тя ще говори за 10 минути. Тя е от а, сферата на научната дейност. Buenos días, eh, buenos días a todos ustedes. Eh, intentaré. Добър ден на всички. В 10 минути ще се опитам а да ви предам на кратко научното изследване, което беше проведено по поръчка на групата Балфего. Започнахме да работим заедно през 2008 година. Целта беше да се опитаме да установим кога и как може да бъде подпомогнато хвърлянето на хайверна а, рибата тон, кога, а, при транспортирането дори в а, клетки и ограждения. Резултатите, искам да кажа, че надминаха нашите очаквания. Оказва се, че червения тон а, че може да хвърли своя хавер по време на транспортиране на определено място в всеки един ден. Просто трябваше да установим а, кога като време се осъществява репродуктивният процес в живота на червената риба тон, за да осигурим съответните платформи и места. Съжалявам, че не може да се сканира добре, казва ораторката и не можем да видим целият слайд. Eh, <laughs> eh, Малък проблем имаме с слайдовете, но аз може да ви го разказвам това, което не виждате. Контейнерите за транспортиране на рибатон са доста а, добре а, проучени като а, характеристики. И ние направихме своето проучване за а, Балфего групата, както вече казах, искахме да проверим точно каква е а, схемата на репродукция, на възпроизвеждане на червения тон при наличието, разбира се, на големите а, риби, които хвърлят хайвер. Знаете, това е мигри... мигриращ вид и искахме да установим кога ще има най-голям брой големи риби готови да хвърлят хайвера си в Балеарският регион. Ние също така проведохме и генетичен анализ на рибите, хвърлящи хайвер за да видим има ли и какви са генетичните разлики. Също разглеждахме скоростта на растеж на а, червения тон в а, фермите, рибните ферми, за да може, разбира се, да се разработи съответната политика по отглеждането им. И така. Ако погледнем времевите промени, първо искам да кажа всъщност, че за да установим някаква тенденция, ние трябваше в поредица от няколко години да поработим в самите транспортни контейнери и разглеждахме начина по който свободно живеещата свободно живеещите рибитон, които са заловени и бъдат трансферирани в транспортните контейнери, кога и как хвърлят хайвера си. В същото време ние а, наблюдавахме и контролирахме друга група, която беше заловена през 2010 година и знаехме а, техния период за хвърляне на хайвер в а, годината като цяло. И искахме да видим ефекта, ефекта време или ефекта на фактора време върху а, времето, в което хвърлят хайвера си. През юли а, хванах, а, бях а, за пръв път а, хвърлиха хайвер, а през май а, преди това бяха заловени тези риби а, с а, хайвер готов а, за хвърляне. Можете да видите тук на снимките какво представляват а, тези контейнери за транспортиране. Виждате, то можете всъщност да видите размерите. Това е около 50 метра дължина и 20 метра дълбочина в морето е това ограждение, което съдържа около 1000 риби тон. Ето тук виждате пробовземането. Много често това става през нощта. Виждате мрежите, които са които плуват на повърхността, за да се съберат проби от планктона и разбира се хайвера, който би могъл да бъде хвърлен през този период от време. Тук виждате изсушен, така да се каже, хайвер или яйца, а, които се съхраняват в лабораторията. Можете да видите долната част на тези контейнери. е това са е, яйцата на рибата тон или Хайвера. Ние проведохме, разбира се, и на борда на е, кораба поредица от проучвания, но по-голямата част от изследването – беше, разбира се, в нашия център за научни изследвания. Разбира се, ние разглеждаме и а, ефекта върху а, рибата тон от промените в а, околната среда. Можете да видите съдържанието на една риба тон, стомашното съдържание на една риба тон – виждате, има и медузи, които са погълнати, и то доста големи количества. А в същото време установихме, че медузите ядат хайвера на рибата тон – и успяхме това да го включим а, като е, цел на едно ново изследване в рамките на Европейския съюз. Ето на тази графика може да видите резултатите а, за 2009 година по вертикалата можете да видите а, броя яйца, които сме установили, а по хоризонталата виждате а, дните от средата на май до средата на юни. Температурата на водата е около 20 градуса за този период. Това, което виждате в червено е времето на хвърляне на хайвера. Това е обикновено е между 3 и 4 часа сутринта, но понякога се случва и да стане между 4 и 5 часа сутринта. И така, това е група рибитон, които са пристигнали първи в рибните полета, в риболовните полета и са започнали да хвърлят хайвера си. Това са първите рибитон, които са пристигнали за да хвърлят хевера си. Не сме а, се съсредоточавали върху другите, които идват по-късно. 2010 година а, процеду... процесът започва една седмица по-рано. Можете да видите на, по хоризонталната ос разликите в тази графика така сме се опитали да покажем процента на хвърляне на хайвер, който се случва всеки един от дните. За пръв път а, се хвърля, а, започвах да хвърлят хайвера си едва през юни. И така около 13 юни всяка година започва хвърлянето на Хавер и до към 13 юли 100% този процес е приключил. На тази графика виждаме нещо друго. Периода на хвърляне на Хевер е даден в вертикалната ос – 15 юни. Понякога квотата а, за хващане на риба тон е приключила преди това. Тази година като че ли беше 8 юни, ако не ме лъжи паметта, но искам да подчертая, че всички усилия на риболовните а, кораби са да се изпълни квотата преди началото на размножителния период или на хвърлянето на хайвер. Ние проведохме цифрови измервания и анализ, за да проверим какъв е процента на заловените риби, които не са успели да се размножат, т.е. да хвърлят хайвера си. Ние проведохме изследванията, направихме калкулациите и преценихме, че 500 хиляди риби тон не бяха произведени като резултат от това, че а, не беше изпълнена квотата преди началото на периода на хвърляне на Хайвер. От май до юли е периода, през който женската риба тон хвърля хайвера си. И тогава има най-голям гъстота на присъствието на женски рибетон в тези райони на риболов. Ако погледнем тенденцията от времевата и гледна точка, виждаме, че между 18 и 28 юни е върха на периода на хвърляне на хайвер. 18 и 30 юни пък е периода, през който има най-много женски а, рибатон, които хвърлят хевера си в този период. Защо е важно да установим тези времеви граници, за да бъде прекратен или намален риболова през този период в тези води, за да могат женските да осъществят своята репродуктивна функция. Да не се да се лови тогава, когато има по-малко а, хвърлящи хайвер риби. Разбира се, а, когато пък е по-малък броя на рибите, а, тогава се оказва в дадена територия, тогава разбира се се оказва, че разходите по улова са много по-високи. И така за Средиземноморието а, времето разрешено за риболов трябва да бъде абсолютно конкретно а, определено на местен принцип защото има различия за времето на хвърляне на хайвер. Ето виждате тук някои а, графики, които ви а, дават количествата а, уловена риба тон за различните години от 2000 та до 2010 година. А, виждате, има едни спадове периодически, които се появяват. Това означава, разбира се, наличието на по-малко рибни запаси. А в жълто виждате времето, през което е бил прекратен риболова. Просто трябва да се установи точния, най-подходящия период от време за осъществяване на риболова. До 8 юни, ако се лови, тогава а, цифрите представляват ето това, което виждате на графиката – Да, разбира се, това е нещо, което се проследява от ИКАТ, с, особено по отношение на риболова в марокански води, японските риболовни флотили и така нататък. Можете да намерите, разбира се, в писмен вид това проучване и неговите резултати в материали, публикувани с подкрепата на групата Балфего. Благодаря за толкова интересната презентация. Предполагам, че ще има доста въпроси и по трите. Сега ще чуем а, господин Дегуара, който е научен консултант за Европейската асоциация а, на производителите на аквакултури. ¿Quieres, necesitas ayuda? Espera. Sí, quiero quitar el, el USB. Sí, sí, sí, no. I, I want to extract that one. Oh, thank you.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 Good morning, uh, Madam Chairman, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Ще разгледам научните данни, които се използват, за да се направи оценка на състоянието на съответните запаси от червен тунец. Става дума за един, едно изследване, което се провежда от SCRS SCRS, всъщност е научното звено в ИКАТ. След оценката на запасите, всъщност нямаше положителни промени в е, състоянието на източно-атлантическия червен тунец в сравнение с отрицателната ситуация, която беше описана при предходната оценка на запасите, която бе проведена през 2008 година точно преди заседанието на ЦИТЕС в Доха. Резултата от това подобрение, което отбелязва SCRS е наистина значително, особено що се отнася до тона и начина по който са описани резултатите в оценката за 2010. Предходните доклади на SCRS призоваваха за въвеждане на мерки, обявяваше се тревога, настояваше се и за намаляване на риболовните обеми, прекратяване на риболова по време на хвърлянето на хайвера на рибите, както и рязко намаляване на ОДУ. Наблюдават се много положителни резултати в следващото изследване, които са свързани с индикатори зависещи от риболова и независещи. Общото послание на тази оценка е, че запасите се подобряват, и с мерките, които тогава са на място, дори на ниво 13500 так, запасите ще продължат да растат. Но, независимо от положителните резултати и КАТ прецени, че трябва да се въведат допълнителни мерки през 2010 година, които да въжат до 2011 година. Освен намаляването на отдо, разбира се. Нещо много важно. Комисията по съответствията пък получи допълнителни правомощия за това да прецени дали може да се възползват от а, възможностите за риболов в съответните а, страни. И така, първо ще погледна данните преди ЦИТЕС, т.е. данните преди заседанието на ЦИТЕС 2010 година. Първо трябва да се отбележи, че информацията, която се използва от SCRS и всички аргументи, използвани станието на ЦИТЕС, както и данните до 2006 година, са много важни, защото макар, че проучването да беше за 2008 година, данните до 2006 бяха използвани, тъй като данни за 2007 нямаше. Както казаха и предходните оратори, общата биомаса от репродуктивни екземпляри беше на определени високи нива. Има голяма разлика сега, както се вижда. Данните, които се използват в тази оценка, включват данни до 2009 година. Следователно, тези данни включват а, информация, в която са отразени множеството управленски мерки, които намалиха ОДО, намалиха периода на риболов и явно са оказали тези мерки своето въздействие. В графиката се вижда една голяма промяна в анализа 2008-2009, около 80 000, увеличаващи се, и след това имате анализа 2010 180 000 метрични тона, което е 57% от най-високите записани нива на репродуцираща се биомаса. Индикаторите, които водят до това подобрение, включват такива, които са свързани с даляните в Марокко а, и Испания. Накрая на кривата се забелязва подобрение Що се отнася до а, използваните мрежи в Парагади, извинете, в Япония, се забелязва едно друго а, подобрение. Що се отнася до средната, тегло, средното тегло на отделните уловени екземпляри, забелязва се значително подобрение от 90-те, е, извинете, към 90 кг и това се развива във времето от 2090, та от от 1990 до 2000 та But also due to a change in selectivity of the gears. Uh, some fishery independent data... И така, някои независими данни също излязоха на преден план. 2000-та, 2001, та 2002 та и 2003 имаше различни въздушни наблюдения, които бяха извършени от френски а, служби. След това те повториха своето изследване и, се, и виждате, че в средата а, имате разликата в броя на пасажите, които са били регистрирани по време на въздушното наблюдение и след това виждате как се е отвоил броя на пасажите риби. Това е за млади екземпляри. При тях има драматично увеличение, що се отнася до популацията на този вид. Научната програма на Европейския съюз, финансирана и от АКАД, всъщност също проведе 2010 година такива въздушни наблюдения. Много ограничено обаче това наблюдение и там а, са отбелязани 18 000 метрични, 18 000 метрични тона. И ам, Виждате в четвърта и пета зона Либия и Египет не са наблюдавани, макар че е било планирано, така че дори само това, ако се погледне, виждате колко много метрични тона са забелязани. Хрватия е в офер... официалния си резултат казват, че в 2010 година а, има голямо изобилие на млади екземпляри, както и възрастни екземпляри в Адриатическо море. В а, много държави, Испания, Гърция, Малта, се забелязва червен тунец в а, такива големи количества, каквито не са били регистрирани. Можем да ви покажем и малък клип от 30 секунди от едно видео а, в Малта, заснето, където виждате голям брой екземпляри червен тунец, които се намират в клетките в Малта. 2009-2010 хиляди, наистина хиляди чер... екземпляри червен тунец са освободени от таляни в Марокко, Португалия и Испания. Още нещо интересно в този анализ е, че в оценката за 2010 година те заявяват, че улова през 2009 това са средни прогнози, са по-низки от тези, които официално са били заявени. И съответно СРС заявява, че независимо от несигурностите в анализа, общата прогноза от оценката за 2010 е, че нещата са се подобрили в сравнение с предходни оценки. Така че, докато се признават определени ограничения, доклада от 2010 заявява, че СРС смята, че целите на ИКАТ могат да бъдат постигнати устойчиво при настоящия управленски режим и дори ако ОДУ си остане на ниво 13 500 метрични тона. Освен това, потенциалният добив на F0,1 е около 50 000 метрични тона. SCRS също така трябваше да представи една а, стратегическа матрица, КОБЕ-2 се нарича тя, в която се показва дали са постигнати целите на ИКАТ, в зависимост от ОДО и годината на улов. SCRS излиза ето с тази таблица, която виждате. Отбелязал съм 13500 като тонаж и виждате, че целите на ИКАТ могат да бъдат постигнати с 60% възможност до 2022 година. Още нещо интересно, свързано с този доклад, е свързано с това, че макар че предходни доклади СРС препоръчва управленски структури, които говорят за прекратяване на риболова по време на хвърляне на хайвера или в определени периоди, това не е записано за 2010 година. Не бива да се забравя всъщност, че частично прекратяване по време на хвърлянето на Хайвера се правеше, а, защото всъщност а, само един месец продължава риболовния сезон и наистина се прекратява риболова по време на хвърлянето на хайвера. Докладите, свързани с научните данни за 2011 година, също така излязоха с сходна таблица Кобе за червения тунец. Резултатите са дори още по-положителни от тези на SCRS. Отбелязва съм ОДУ 13500, 90% вероятност за постигане на целите преди 15 година. Така че явно резултатите са дори още по-положителни според тази таблица. Както казах, и как добави допълнителни мерки. Има наблюдатели на всички а, кораби, които извличат останалите изисквания да се прилагат мерки и изследвания за подобряване точността на прогнозите за улов. А, след това всеки един трябва да представи план за риболов, план за инспекции и за намаляване на капацитета на съответната комисия на ИКА. Това решение бе взето Барселона миналия месец. Шест държави бяха изброени а, като такива, които трябва да заснат своите планове за риболов. Т.е. не са подписани, не са одобрени техните планове за риболов и те няма да бъдат одобрени, ако не се подадат а, съответните а, изяснения по тях и не бъдат прияти от останалите. Макар, че официалната квота за червения тунец на изток е 12 900 тона, Имайки предвид, че Европейския съюз има 1510 метрични тона за обратно връщане, имайки предвид Либия и така нататък, т.е. не можем да се възползваме от риболовните възможности, и квотата и самия улов ще падне под 11 000 тона. Така че GBYP ще ни помогне да предоставим повече информация за оценка на запасите. Много финансиране е необходимо. То се предоставя и от Европейския съюз, и от други страни, но и от промишлеността. Фермите също допринасят и за познанията по червения тунец посредством предоставяне на данни, биометрика, фактори за сближаване, репродукция и генетични мостри. Без споменато от преждоговорищите. Освен това имаме една програма Self-Dot, е, в която също участваме. Говорим за растежа на тези риби във фермите. Отново казвам факторите за сближаване и подобряване на условията за оглеждане на риби в е, клетките и накрая, тази промишленост наистина иска да разширява своите познания. Искаме да допринасяме за програмата GBYP, както и за националните изследвания. Този отрасъл от промишлеността също подкрепя дейността на ИКАТ на базата на научни и съвети, като целта е да има устойчиво използване на този вид риби. Благодаря, господин Дегуера. Радвам се да отбележа, че наскоро проведената научна дейност стига до извода, че запасите се възстановяват. Някои от нас подозираха нещо подобно. Вашите коментари потвърждават тази теза и си мисля, че това е много полезно. Сега ще дам думата на господин Мелге, който ще говори от името на неправителствените организации, Световния фонд за опазване на дивата природа и Greenpeace. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Eh, благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на комисията. Наложи се да променя своята презентация в последния момент. То беше единствената възможност пред мен, като се има предвид какво се случва в Либия. Това е основното място за улов на риба тон чрез мрежи гър-гър в Средиземно море и като имаме предвид какво се случи в Япония, тази ядрена катастрофа, Япония е основният пазар за риба тон, червена риба тон, 80% от рибата тон от този вид в последните години отиват за японския пазар. Има, освен това, цялостен бойкот на червения тон в целия Европейски съюз и всичко това има сериозно въздействие върху е, улова на този вид и неговото огояване в Средиземно море. Според мен днешното заседание дава началото на нещо ново, като има предвид какви са тенденциите от 2008 година насам. Ще продължа до известна степен казаното от предните оратори, ще навляза в по-големи подробности, ще видим какво се е случило в последните 3 години 2008, 2009 и 2010. Ще видим каква информация получихме относно документа за улов на червен тон. Този документ беше предложен от страна на Япония на среща на ИКАТ през 2007 година. През 2008 година предложението беше одобрено и документа все още се използва. Според този документ се създава система за проследяемост за всеки екземпляр от червен тон по цялата верига от улова до прехвърлянето му на пазарите в САЩ, Япония или Европейския съюз. Какво се случи през последните три години? Виждаме обаче, че цифрите още не отговарят на реалността. Ако погледнем тези години, за които говоря, от 2008 до 2010 и обърнем внимание на базите данни на японските митници, на американските митници и базата данни на Евростат, ще получим представа за търговските потоци в Европейския съюз – и ако четем всички тези цифри, ето до какво стигаме. В синьо стълбовете отразяват търговските потоци за червен тон, умовен в конкретна година. Онова, което не е включено е червения тон, уловен от страни като Япония, защото тази риба моментално се пуска на пазара в Япония, съответно няма възможност за проследяване на вноса и износа. Същото въжи за Китай, Корея и други страни. Тоест, това е тон, който се улавя в а, Средземно море и в Северния Атлантик от страните в тези области. Червения стълб показва докладите за уловите за едни и същи страни в ИКАТ. През 2008 година се установи това изискване за отчет през всеки месец и всяка седмица дори. Страните трябва да докладват относно добива. Виждате, че има сериозна разлика по отношение на статистиките на търговските потоци и докладвания улов. Ако погледнем базата данни свързана с документа за улов на червен тон в зелено, ще видим килограмите за съответните месеци, килограмите, които са заявени като осъществен улов и които могат да бъдат проследени в рамките на документа за улов на червен тон. Виждате, че има сериозно намаление от 2008 година насам поради намаляването на риболовното усилие и а, времето, в което може да се улавя рибатон. Виждаме, че има разлика така или иначе между онова, което е отчетено като улов в месечните доклади и по силата на схемата за документа за улова за рибатон и онова, което се търгува. Стълбовете в синьо не показват обработена рибатон. Тук говорим за рибатон, която се прехвърля като данни в рамките на улова на прясна риба. На този слайд виждате много различни данни. На първо място степента на огояване. Виждате първо онези е, официални цифри, които бяха одобрени на заседания на ИКАТ, тези данни са в разрез с всякаква научна логика, защото рибата не може да увеличи теглото си с 200% само за няколко месеца. А това се вижда от таблицата. Някои от компаниите имат данни за нивото на огояване за всяка една от клетките и спрямо теглото на рибата. Те показват резултати в края на периода за улов. Просто няма как да се съпоставят тези данни. Има реален проблем с тези нива на огояване и аз не вярвам в това, което се показва тук. Това е научна фантастика. В чизвид недекларирания улов също е проблем. Виждате обобщение на улова на червен тон, който се прехвърля после в фермите. Тези данни са чрез проследяването в схемата за документа за улова. Един пример, например. Хиляда риби с еди какво си тегло в хиляди килограми са прехвърлени в конкретна клетка към определена ферма – ако погледнете данните за улова обаче, се вижда, че тези 1000 риби изведнъж стават 2000 риби, които е, тежат е, по-голям брой тонове. 300, например. Извинявам се много, обаче рибата трудно се възпроизвежда в клетки. Мога да отида и още по-далеч, е, да ви дам информация за данните от е, една и съща ферма. Имаме прехвърляне от 100 е, тона от една година към друга. Как може да се случи нещо подобно? Ако погледнем 2008 година, броя на недекларираните трансфери на жива риба към фермите от 7 през 2008 е станал 0 до 2010 година. Не сме успяли да установим такива случаи в 2010 година, защото официалният период за улов още не е приключил и Периода за деклариране за 2010 година не е приключил. След това виждате броя на фермите за риба тон, сред които има случаи на недеклариран улов на червен тон. Данните са спрямо 1 март. Имаме 26 клетки за 2008 година. Не знаем значи какво е било количеството на рибата. В 26 случая за 2008 година. За 2009 година тези случаи са 25. За 2010 се казва, че те са 18, но аз предпочитам там да стои 0, защото е твърде рано да се каже още. Тук данни дават всички страни по конвенцията на ЕКАТ и всички страни от Средиземноморието, но аз ще дам конкретни примери от държави членки на Европейския съюз. Например, държава членка А. За 2008 година имаме сериозно разминаване между информацията, която се предоставя по силата на документа за улова на червен тон и информацията, която имаме от националните органи по риболов. Направихме кръстосна проверка с базите данни на министерствата и на документа за проследяване на улова на тон. През 2008 година съответно установихме, че 32 770 хиляди риби а, с а, килограм а, над с килограми над 2 милиона и 600 хиляди 000 Значи е, имаме е, сериозни разлики. Имаме 151 риби е, трансферирани в жива форма, а Министерството казва в тази страна, че те са били 177. Какво се случва с всички тези липсващи тонове риба? втора държава членка, Б, тук още веднъж има сериозни разминавания между данните от 2009 година от базата данни на документа за проследяване на улова и данните в риболовните дневници, които после се прехвърлят на националните контролни органи. Документа за улова Дневника за риболова е много подробен. Там се включват различни данни, няма да ги представям тук. Ставаме свидетели на факта, че тази държава членка има квота от 3 милиона 176 хиляди килограма, но е уловила 3 милиона 509 хиляди килограм. Ако направим кръстосана проверка, това се вижда. Според ICAT улова е 2 милиона 554 хиляди килограма. Какво става и по отношение на данните, свързани с парагарите и с мрежите Гъргър. Те не са включени в базата данни на документа за улов на червен тон. Това е един пример от страна С, свързана с един капан за рибатон. Тук се извършва огояване, което е напълно незаконно, защото този капан не е регистриран в ICAT, съответно тези е, хора там нямат право да огояват рибата. Стига се до нелоялна конкуренция по отношение на капани в Испания. Заседанието на ЕКАТ по отношение на съответствието, което се проведе преди няколко седмици, беше посветено на огояването на рибата тон. Открихме, че има 167 тона недеклариран, а деклариран по-скоро улов – 26 тона на японския пазар са открити, значи има разминаване с някъде около 610 тона. Тук размера на окото на мрежата е някъде около 20 см. През нощта, когато има прилив, част от е, рибата в капана може да избяга, така че е абсурдно да се споменават 610 тона потенциално разминаване по отношение на рибата тон – в една клетка. А ако погледнете съответно всички тези бази данни, сравните цифрите, ще видите, че тенденциите са подобни. До сега ударението падаше върху размера на улова. Японските парагади е, например, бяха е, изтъквани Баското риболовно усилие, освен това. ICAT не разполага с исторически данни, които да бъдат надежни по отношение на сейнерите в Средиземно море. Ние нямаме такава информация. всички заключения на научната програма на ICAT водят до нещо, което може да бъде определено като вудо наука. Ако погледнете пазарните данни, ще видите, че има подобрение в района на Балеарските острове, председателката. Трябва да ви приканя да приключвате, защото няма да има време за дебат. Имаме само 30 минути, тъй като такъв е дневния ред. Да, приключвам. Вече. Гледаме анализа на пазарите, за червения тон на японски магазини, например, това се прави от 2001 насам до 2009, за 2010 данните ще се появят скоро. Виждаме, че процентите показват риба, например, 120 кг, продадена в магазините. Виждате, че има ясно видимо намаление. Има известно подобрение през 2009 година. Ако погледнем агрегираните данни за 2009 година, 31,9%. Това показва, че 95% или повече от рибата се улавя около Балеарските полета или там над 80% отиват за Япония. Тези данни са само за балеарските води. И така приключвам. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. слушахме всички оратори. Мисля, че всички те бяха изключително интересни. Не знам, някой иска ли думата? Да, разбира се. За това имаме дебат. Господин Ромева, имате думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички оратори за това, че дойдоха тук днес и да ни представят различните си гледни точки. Искам да се възползвам от тяхното присъствие тук, за да им задам няколко въпроса. Първият оратор, господин Апостолос. Съжалявам, може би не оцелвам точно името. Той упомена нещо за възможностите, вероятностите и това, което прави Япония в риболовния сектор. Разбира се, през последните години, поне за част от сектора, се създават сериозни причини за проява на загриженост във връзка с японския ефект върху пазара, рибния пазар. Разбира се, да сегашните природни бедствия също ще имат своя ефект върху рибния пазар. Така, оценката на рибните запаси и вероятното възстановяване на рибните запаси сигурно е изключително важно за нас. Някъде около 80% се предвижда възстановяване на запасите, дали това ще гарантира наистина пълното му възстановяване? Не знам от групата Белфраго казаха някои неща. Те много иновативни а, инициативи имат. Те искат и са готови а, да правят много неща извън а, това, което би им донесло само постигане на а, риболовните и търговски цели. И така втория ми въпрос е насочен към групата Балфего и към господин Роберто Мирго. Въпросът ми е дали проблемът е в това, че не е много съвършена системата за мониторинг или ам, липсата на прозрачност в правила, правилата и тяхното спазване. Може би данните не се обработват добре, защото се вижда, че общо има някакъв проблем. Трябва да видим къде нещата не се вършат достатъчно добре. Мисля, че проблема всъщност не би трябвало да се насочва към тях. По-скоро аз е, бих е, попитал как е, ще действат в настоящия контекст. След това госпожа Кордова спомена нещо за медузите. Може да не е кой знае колко голям този проблем, но медузите също са и източник на храна за рибата тон, или може би не го разбрах добре. Просто искам да попитам дали едното компенсира другото, защото казахте, че медузите ядат а, а, хайвера на рибата тон, но че сте намерили в стомаха на рибатон а, медузи. Заповядайте, имате думата, каза председателката, ораторът. Да, благодаря. Искам да поздравя Бофего групата и цялата компания за всичко, което правят, защото те наистина са иноватори и прилагат различни научни методи, за да подпомогнат възстановяването на рибните запаси и по този начин да подпомогнат целия риболовен бизнес. Бих, искал да, бих искала да знам какво се случва по-точно, в смисъл до каква степен има възстановяване на рибните запаси или запасите на риба тон по-скоро и какво още трябва да се направи, може би. Ако част от сектора си върши работата добре, и да очевидно критикуват онези, които не вършат нещата правилно, явно има различия и затова искам да знам усилията в положителна посока до какво са довели. Освен това, друг докладчик спомена, че възстановяването на запасите не е кой знае колко голямо и за това е трудно да се отчете. Може би тогава ще трябва да отчитаме поне на две отделни места какво се случва в Средиземно море, защото очевидно ситуацията е различна. Госпожо председател, имам два въпроса, които искам да насоча към господин Симеон Догара. Разбирам, че сте представител на Асоциацията на, аква, на производителите на аквакултури. Е, малко съм объркана обаче. Много ясен бяхте и много убедителен бяхте по отношение състоянието на и развитието а, на рибните запаси през последните години, особено по отношение на червения тон – цифрите, които ни представяте, са наистина много убедителни а, във връзка с огромното възстановяване на запасите от рибатон. Но виждам, че има други възможни сценарии по калкулирането на запасите, които ни бяха представени от а, другите, друг оратор. А, СИТЕС, например, а, дава едно, а се представят а, от производителите други а, стойности. Ако може някак а, да ни ориентирате по отношение моделите а, за а, изчисляване на възстановяването на запасите. И искам да попитам също така а кой би могъл да гарантира на базата на научни данни и методи а, достоверността на данните, които ни представяте? Винаги в дебата знаем, че застават се, че представлявате производителите, макар че сте а, научен работник – Дадохте ни цифрите за 2006 и за 2008. Чудесно, обаче сега сме 2011 година. Дали е възможно да има намаляване на запасите от 2008 година до днес? А, искам да кажа, че е добре всичко това да се а, включи при а, формулиране на прогнозните стойности за запасите. И си мисля, че докол, а, бихме могли да се замислим и доколко а, внимателни трябва да, да бъдем по отношение на евентуалното предвиждане на някакви стойности по отношение на запасите, защото, както вече казах, имаме данни за 2008, а сега сме 2011. Освен това, казва, твърдите ли, че а средния размер и средния брой на, на червения тон а, доказват без съмнение, че има сериозно възстановяване на запасите на червения тон. Искам а, да ви напомня, че трябва много кратки въпроси да задавате, защото 12.30 точно трябва да приключим. А, да, бяха казани три противоречащи си неща. А, госпожа Кордова, искам да ви задам един въпрос на базата на развитието на научните методи, вие казвате, че имате повече основания да смятате, че във времето в източното Средиземноморие периода на хвърляне на хайвера започва по-рано от западното и това се знае отдавна като факт. Но, моят въпрос е следния има ли други научни данни или причини, поради които и как не взима едно съвсем логично и разумно на вид решение. Ще ви дам, разбира се, възможност на всички оратори да отговорите. В 12.30 обаче трябва да сме приключили, защото преводачите имат определено работно време и за това давам по две минути на оратор за отговор. Господин Миерго е пръв и ще бъде а, по реда обратно на този, за който си изда, а, казахте речите. И... На въпроса на господин Ромева съвсем накратко. Бедственото положение по-настоящем в Япония всъщност променя коренно нещата – Основните вносители казват на основните производители на червен тон, че всички предишни договорки се прекратяват и се изчаква. Прочетох един доклад, в който една група, която занимава с огояване на червен тон в Испания, е прекратила експорта си към Япония. Мисля, че японците сега ще пренасочат всичките си средства за възстановяване на страната. И по otro lado, la situación Libia. Дори защо не знаем какво още ще се случи. Освен това имаме и кризата в Либия. А, явно гражданската война в Либия ще продължи. Не се знае кога ще приключи и за това се питаме дали риболовните кораби и клетките не трябва да бъдат преместени. В крайна сметка говорим за 60-70% от улова, зависи, зависимост от годината. Благодаря. Следващия оратор има думата да отговори. Да, имаше много въпроси по отношение на анализа на данните и различните хипотези. SCRS и всички морски биолози ще разгледат, отново казвам, различните хипотези, различните им характеристики и ще се стремят да стигнат до най-вероятния сценарий за развитие на нещата – да речем, 24 хипотези бяха развити при последната оценка с различни видове улов, хипотези за такива и ще се съсредоточат сега върху поне две хипотези или два сценария, където да има най-голяма вероятност за постигане на резултат. Показателите от оценката за 2010 година включват всички данни до 2009, за разлика от случилото се 2008 преди ЦИТЕС. Проблема е, че през 2008 година имаше данни само за до 2006, докато през 2010 имаме данни за последните 3 години преди 2009. Ето това промени вида е, данни, които се подават. Тоест през 2010 реалността беше по-ясна, отколкото при предишната оценка, защото имахме повече данни. През 2010 година също така ние разглеждаме въздействието на различните мерки, които вече бяха въведени през 2006, 2007, 2008. ОДО бе намалено от 32 000 е на 13 500 метрични тона. Минималният размер на екземплярите беше съответно заложен. Така че всички те допринесаха за възстановяването на запасите. Отново през 2010 година имаше още мерки, още контролни механизми, така че наистина всичко в ръцете на учените, но имаме конкретни показатели, които ни дават възможност да вярваме, че ще продължи тази тенденция и учените го казват – Докладът от 2010 е съвсем различен от предходните и това е нещо положително. Надявам се всички точно това искат да видят. Благодаря, казва председателката. Доктор Гордова има думата. Три въпроса бяха зададени на мен. Медузите. Преди няколко години си зададах същия въпрос. Не съм виждала уч... научни статии по този въпрос. Не бях а, сигурна дали някой е намерил в стомаха на тунец медуза. Обаче накрая намерих една статия на един учен по този въпрос. Та говорим за малки пелагични видове и те се хранят в Средиземно море, в Лионския залив, където има много хамсия. Не мисля, че това, че има по-малко рибитон в Средиземно море, всъщност се дължи на това, а, че храната, извинете, че броя на медузите се е увеличил. А, има и костенурки, и медузи. Не знам дали те участват в целият този процес. Обаче, медузите, които наблюдаваме, не са само възрастни. Занимаваме се също така de la reproducción balear. Y, y bueno, hay un artículo científico que en este momento no me acuerdo cuál es su doctor, si le interesa le digo cómo... Така че е, те са и с различна дължина и ам, проследяваме тяхната наличност в местата, където се хранят и тунеца. Тези пелагични видове влизат в Средиземно море, и използват ам, същия път, използват всъщност ам, Атлантическото течение, за да стигнат до Балеарските острови. Е, работи се по въпроса. Но трябва да кажа, че това е въпрос, който и аз съм си задала. Вторият въпрос, който ми бе зададен, е свързан с възстановяването на запасите и съответните мотиви. Е, нещата се развиват с времето. В а, източното и западно Средиземноморие са намерени генетично различни видове. Ако се използва обаче 3% микс, то тогава ще се загуби възможността за генетични а, препратки. Маркираните екземпляри в източното Средиземноморие не са, се, не са напускали Средиземно море. Поне никой не е регистрирал такова напускане. Някои казват, има повече в източното, но трябва да се внимава. След това имаме и фактора климатични изменения. Това е само едно предложение. И последния въпрос. Е има ли някакви колебания в ИКАТ? за това да се използват е, реф, да се препратки към репродуктивните периоди в Средиземноморно море. Не виждам причина, поради която да не го правят, но когато се представят е, научни доклади, не зная защо и КАТ или някой друг е, решава да ги приеме или не. Има най-различни фактори, но в крайна сметка няма някакви научни причини, поради които това да се прави. И накрая господин Серано. Микрофон, микрофон. Оратора няма микрофон. Е, господин Румева, да, ние сме приятели, както и вие казахте. Попитахте до каква степен това, което правим, се ползва е, с доверие. Аз се вярвам в парламента, вярвам в е, институциите. Комисията е част от ИКАТ. Аз разчитам научените. Те са хора с престиж. Вярвам в онова, което казват. До сега винаги сме приемали казаното от учените по отношение на полетата за развъждане. Да. Онова, което казват обаче прилича на следната ситуация. Вие сте много добър шофьор, никога не нарушавате ограничението на скоростта, но така или иначе ще трябва да ви взема книжката. Ние се наказваме сега за нещо, което не сме направили. Не се притесняваме да посочваме с пръст кои са отговорните лица, отиваме в Виго при съответните органи, отиваме при други органи. Понякога информацията да твърде късно. Аз предполагам и предлагам е, експерти е, от е, органите е, по хигиена е, да отидат на място и да проверят какво става. Можем да говорим за карта за идентичност, например. По отношение на въпрос за Япония, ние не сме прекратили доставките. Просто небетата са пълни с самолети, с помощ за Япония. Как можем ние да се вместим там. Ние диверсифицираме нашия бизнес. 34% от нашия бизнес е насочен към Европейския съюз. Ще продължим да правим това. Господин Миелго, говори за малка рибатон, която се е, продава в Япония. 8% е само тя и това е истината. Благодаря. И накрая господин Цумас. Yes, I would like to make a general uh, comment. Искам да направя един коментар от общата характер. Е, определено запасите са в добро състояние и се увеличават. Е, съгласни сме с това първо място, защото научната оценка използва ли различни метода. Е, за първи път се прави нещо уникално за всички видове риба, тонни, за много е, от е, търговските запаси. Значи използва се модела на видеопроследяване, въздушно проследяване и проследяване на улова в а, разисквания, които проведохме с а, различни заинтересовани лица на последното заседание на ЕКАД, се каза, че следващото оценяване на запасите ще бъде направено през 2012 година и ако положителната тенденция продължи, можем да говорим за увеличаване на квотите през 2013 година. Един коментар по отношение на позицията на НПО тук. Искам да кажа, че всички постижения по отношение на запасите през последните години е, се дължат до голяма степен на неправителствените организации за тяхната битка да накарат е, регулаторите да си свършат работата. А така или иначе обаче е, има известно провеличаване и понякога има склонност да се изкривяват нещата. ИКАТ има органи, които проверяват информацията. Информация се предоставя регулярно. Има комитет по съответствието, който взима решение в съответствие с предоставената информация, така че онова, което каза господин Миелго, в крайна сметка е свързано и с заключенията на Комисията по съответствие. По отношение на японските пазари, всъщност е, тези данни, които видяхме, покриват само половината от това, е, което се пуска на пазара в Япония, така че данните не са достатъчни. Е, по отношение на защитата на големите видове, трябва да сме предпазливи, защото обикновено само тях защитаваме. Мога да ви кажа, че има 2 милиона тона обаче е, улов на малки пелагични видове, така че бъдете предпазливи. Благодаря. Извинявам се, че ви прекъсвам. Трябва да приключим обаче това заседание. Благодаря на всички. Дебата беше изключително интересен. Очевидно, червеният тон е звездата в рамките на ИКА. Този дебат ще продължи. Сега ще преминем към следващата точка. Това е точка 17. Доклад относно 29-та сесия на комисията на ФАО по рибно стопанство. Доклада ще е на госпожа Лювин. Попитаха дали може да отложим тази точка за следващото заседание. Тя любезно се съгласи. Тази точка ще бъде прехвърлена за следващото заседание. Точка 18, точка разни. Надявам се, че няма нищо. Следващата точка са моите съобщения, свързани с решенията на координаторите. Имате ги раздадени, така че всичко е наред. Не забелязах никакви грешки след като бързо прочетох какво пише в тези документи. Последната точка е датата на следващото заседание. Както знаете, ще има извънредно заседание в Страсбург на 4 април в 7 часа вечерта. Благодаря на всички за участието, благодаря на преводачите. Заседанието приключи.